да бързам. Имам обаче няколко съобщения. Господин Владимир Ремек ме информира за своята оставка като член на парламента от 16 декември 2013 година. Той си е подал оставката. в Европейският парламент съгласно член 4 установява, че мястото е свободно от 16 декември 2013 година и уведомява компетентния национален орган за случилото се. Бл... Уважаеми дами и господа, продължаваме с гласуването. Господин Брок има процедурен въпрос. Господин председател, Искам да информирам колегите, когато гласуваме за Украина, искам да кажа, че от 3 часа адвокатът и дъщерята на госпожа Тимошенко не могат да влязат при нея. Те са пред затвора и в противоречие с украинските закони те нямат достъп от 3 часа до госпожа Тимошенко. Благодаря, казва председателят. Това тъжно съобщение показва каква е ситуацията в Украина, как ескалира тя и колко е важно да процедираме разумно по-нататък.